инициатива един от нас. Колегата Хане Свобода а, излезе с информация като председател на групата на социалисти и демократи. Извинявайте, нека първо приключим процедурните въпроси, след това ще ви дам думата да направите изказването, което искате да направите. Сега по процедурата. Господин Госпожи и господа, имаме редица административни въпроси. След това по правилника. Значи на 2 април бе излезло с решение по ЕКОСОК. Нямаме възражение да се допълни регламента на Европейския парламент, парламент и съвета за Европейския фонд за подпомагане на най-уязвимите граждани граждани. Така че този регламент ще влезе утре в приемените текстове. Съгласно а, правилника ви уведомявам, че по измененията, внесени в вторник 15 часа, няма предложение за гласуване, считат се приети. Компетентните ком- комисии разпространих изменения по член 260 в рамките на 24 часа трябва да има възражение от политическа група или от 40 члена на парламента. За сега няма и такива предложения, така че те се смятат за приеме. След това Комисията по конституционни въпроси дава следното тълкуване за гласуване. Член 166, 167 и член 195 за поименно гласуване се прилагат по член 6б алинея 2 и тези